Please, can you, can you please take your seats? We have... Моля, заемете места, почваме. Yes, but have to take, please. Okay. Allora, si è appena conclusa la riunione dei coordinatori така, приключихме току-що заседанието на координаторите. Решихме да приемем искането за неотложна процедура по петицията в връзка с обличането на деца в Дания. Това е решение, което взехме на заседанието на координаторите. Решихме също така да отхвърлим искането на госпожа Йотова, която поиска да се измени петиция 0655 от 2013 Отхвърлихме също искането на госпожа а, Ираза Балбейта Фернандес и искането и за петиция също 2013 година 0708, както и петиция 0709 от 2013 година. Тази петиция остава отворена. Прието бе искането на зелените за изменение на препоръките по петиция 0691 и 0694 от 2013 година. Бе взето решение тези две петиции да останат отворени по дневния ред не се стигна до решение на заседанието на координаторите по отношение на дневния ред за януари, тъй като все още не разполагаме с него, или по-точно току-що ни бе раздаден, затова не взехме решение, но взехме окончателно решение. Ще вземем окончателно решение утре вечерта. На заседанието на координаторите взехме също така решение във връзка с инициативата за европейското гражданство. Решението бе да се засили организационната процедура и организирането на изслушване. Имаше информационна среща между координаторите и председателството във връзка с изменението на графика. Няколко извънредни заседания ще има също на нашата комисия, за да може да се проведе изслушването съгласно новия правилник за инициативата за европейско гражданство. По интернет сайта и портала Пробния период ще започне от средата на януари Използването на портала, както казах, първоначално ще бъде изпитано. Ще имаме една а, тестова фаза, в рамките на която ще организираме информационна среща с членовете на комисията, за да може всички добре да разберат как действа новата информационна система. Но така или иначе, портала няма да функционира, докато не бъде окончателно валидиран от комисията. Координаторите взеха също решение да участват в председателския съвет на комисиите. Имаше решение за неприемане на нашия доклад за Фронтекс, искане на новия европейски омбудсман – ние ще поискаме да бъде преразгледано това решение. На последното пленарно заседание бяха отхвърлени всички искания по собствена инициатива, защото приближаваме е, края на мандата. Координаторите обаче приканват е, председателството да преразгледа решението си заради неотложния характер на доклада. Ето защо ще оформим тази моба с това искане. Искането за включване на точки в дневния ред на февруарската и мартенската пленарна сесия бяха разгледани, бяха включени нови точки, отвличането на деца в Дания, както и предварителното разглеждане на инициативата за европейското гражданство. Това бе вписано в февруарската сесия. А за Мартенската бе за бяха записани петициите за отвличане на деца в Обединеното кралство Германия, Австрия и Нидерландия. Това е накратко заседанието на координаторите. Сега преминавам нататък към следващата точка от нашия дневен ред, а именно приемане на дневния ред. Приемаме го. Съобщение на председателя над 8 петиции поставиха във връзка с иммигрантите и правата на бежанците, както и има петиции във връзка с правото на убежище. Една петиция се отнася до газопровода в Романвил във Франция. Имаме доклад за мисията в Галиция. Председателството получи искане за изменение на дневния ред, точка 14. Имаме искане от господин Бекер. Господин Бекер обаче не може да присъства, затова тази точка ще бъде разгледана на следващото ни заседание. Колегата Бощинаро и колегата Яр поискаха точка 16 също да бъде отложена. Петиция а, за мината за добив на злато Рожия Монтана. Господин Бощинаро и господин Яр счетоха, че трябва да получат допълнителна информация, за да разгледат петицията. Петицията не постъпи в определения за това срок. Затова и не бе възможно да се отмени на време полета на вносителя на петицията. Вносителя на петицията е тук – така че е много трудно да бъде уважено искането на членовете на парламента. Няколко коментара по петициите във връзка с иммиграцията. Директора на Frontex е сред нас, ще го чуем. Той накратко ще се спре на проблемите на иммиграцията и на ролята на Frontex. Информирахме комисията Либе, че ще разгледаме тези петиции днес. Дали имаме колеги от Либе, други вносители на петицията. Нека продължим нататък. Ще гласуваме петиция от Галисия към 18 часа. Господин Болан поиска това. Нямаме други искания за изменение на дневния ред, затова а, ви предлагам да го приемем в този му вид. Госпожа Хокен. Følger, ja. Der er jo mange, der følger vores arbejde øh, i det her udvalg, og derfor vil jeg først glæde тук в нашата работа имаме много различни теми. Искам да поздравя първо е, факта, че се занимаваме с темата за е, добива на злато в е, мини, в мината в Румъния, защото гражданите от съседните страни много искат да знаят как точно ще премине разглеждането на тази петиция и много се радвам всъщност, че се съгласихме да внесем в дневния ред. И ви благодаря, госпожо председател. А, що се отнася до... А, добре, ще спра до тук, ще спра до тук. Надявам се, че всичко ще премине добре. Numărul 1. Nu vreau să comentez aici, a fost o discuție la nivelul coordonatorilor, totul... Аз не мога точно да разбера. Ние направихме дискусия на ниво координатори и нека да припомня как точно бе внесен този въпрос в дневния ред. Ако ще процедираме така, започвам много да се е, съмнявам сега. Не поставям под въпрос ефикасността на секретарията, но в края на краищата е, госпожа е, Алки не искаше да се внесе темата в е, точка 16, добива на злато в румънската мина. Но е, нееднократно повтарям, че е, в Румъния парламента два пъти е отхвърлял проекто закон и в момента няма проекто закон и няма оценка за въздействие върху околната среда. Всъщност, имаше предложения, които бяха които отиваха много далеч от европейското законодателство, но ние ги отхвърлихме. И в момента няма няма проекто закон, а също така няма и проучване на въздействието върху околната среда. И сега какво ще отговорим на вносителя на петицията? Искам да му го поздравя за това, че е сред нас, между другото. Аз лично съм против това да бъде закрита петицията. Искам тя да остане отворена и какво можем да направим в края на кращата днеска? Да се и дискутираме без да имаме никакви аргументи за или против. Комисията нищо не може да ни каже, защото съответното проекто законодателство всъщност се отдалечава много далеч от всичко, което е, бе дискутирано и бе предложено преди две години. Така че смятам, че трябва да се отложи и да дискутираме, когато вече е удачно. Да, петицията трябва да остане отворена чисто поради процедурни съображения, но и заради интересите на вносителите. Смятам, че трябва да се гласува и предлагам да отпадне 16-та точка от дневния ред. Нашата група никога не е била за това в момента то да влиза в дневния ред, защото това не е в интерес на вносителя. Поддържам искането за отпадане на точка 16. Госпожа Окен. Така. Въпросът е следния. Ние си изглеждаме в очите на другите като една комисия, която си избира правила според настроенията. В крайна сметка ние, нашата работа, нашата задача и отговорност е да защитаваме грани, гражданите. Тук става дума за една петиция, която е внесена отдавна. И ако Петър Яр и господин Бещинаро успеят да се наложат, сега в крайна сметка има много е, петиции, които стават открити, които междувременно се разглеждат в националните парламенти и така нататък. Нека не забравяме, че в България, в Гърция, в Испания, в Унгария гражданите е, ни гледат, ни слушат, те очакват да видят по какъв начин ще бъде решен проблема, свързан с жалбата за е, добив на злато в Румъния. Така че ако ние не сме ясни, ако Европейската комисия не излезе с ясно становище, сме изправени пред опасност. Е, не за първ път е, сме се сблъскваме с е, подобен проблем. Така че аз ви приканвам да е, разгледаме дневния ред такъв какъвто е, какъвто го приехме. Става дума за една петиция, която трябва да бъде разгледана от нашата комисия сега. Сега. Мисля, че не е необходимо да започнем дебат. Тук имахме предложение на госпожа Окен. Аз от името на моята политическа група ви предлагам да гласуваме. В крайна сметка, нека да гласуваме. Ние сме депутати. Неко да, нека да решиме чрез гласуване какво да а, бъда, каква да бъде съдбата на тази петиция и след това да продължиме с разглеждане дневния ред. А, сега има предложение, нека да решиме а, как да действаме чрез а, гласуване. Аз пък ще излеза с контрапредложение. Може би по този начин нещата ще се изяснат. Сред нас е вносителя на петицията. Аз по принцип съм съгласен с предложението на председателката, но ви предлагам следното. Нека да изслушаме вносителя по точка 16 и след това да минем към следващата точка. Но поне, много ви моля, нека да изслушаме поне вносителя. Той е тук сред нас, ние не можем да му обърнем кръв в крайна сметка. Господин Мощинаро, но една минута само. Не повече от една минута. Никой. Никой не може да, да излезе с контрапредложение на моето предложение. Аз не, съм готов да приема коле... а, уроци от колегите, но не по тази тема. И тук аз няма да приема моята страна да бъде сочена с, с, с пръс и да бъде заклеймена. Аз Моята, рабо... Моята работа е да защитавам интересите на вносителите и да обсъждаме нещата, когато разполагаме с информация. А в крайна сметка нито аз, нито Питър сме поканили вносителя да дойде тук сега. Нека да приключиме чрез гласуване. Председателката. За да засним нещата, нека да гласуваме. Госпожо Олкен, трябва да гласуваме, защото в крайна... We Ние трябва да гласуваме днев, дневния ред. Ние сме тук на втората точка от дневния ред, която е точно приемане на, на дневния ред. Сега, тук просто а, наши членове искат да гласуват. Крайна сметка тези, които са тук, да гласуват. Нека и аз кажа няколко думи. И моите думи са насочени по-скоро към господин Бощинаро и господин Яр, които твърдат, че не се прилага а, правомерна процедура. Нека да ви припомня, че искането на госпожа Окън бе внесено на 28 ноември, бе раздадено на координаторите. Координаторите а, изразиха съгласие с а, това искане на 29 ноември. Имаме всичко в писмен вид, господин Яр. Всичко, документите са тук, просто ви го, ви го казвам. След, след което аз на 3 декември ви разпратих дневния ред, на 5 декември глед, е, дневния ред с точката за Роша Монтана беше приятата от координаторите. А сега получавам искане за промяна в дневния ред. Аз казах, добре, под, подкрепете вашето искане с е, мотиви, кажете кой от, сред координаторите, сред членовете на комисията подкрепя вашето предложение. Така че на, и, на 11 получих към а, искането на господин Бощинаро, е, един документ от господин Яр. Аз се опитах да сме на дневния ред в последствие. Обадих се на вносителя, попитах го дали има възможност да отложи пътуването си, но в крайна сметка се оказа, че не може да се отмени неговото пътуване и Носителят е днес сред нас. Така че аз предлагам да му дадем думата. Но освен тези забрежки по процедурата, трябва обаче да да организираме гласуване сега по дневния ред, защото това са правилата, такива са, такава е процедурата. Така че трябва да гласуваме различните части по-отделно, защото ако не греша, са, само точка 16 в крайна сметка не може да а, да бъде не е одобрен от всички. Така, просто значи е, приемаме дневния ред от една страна и отделно гласуваме точка 16. Кой е за точка 16 да продължи да бъде включена в дневния ред? Кой е за точка 16 да бъде разгледана? 5, 6, кой е против? 7. Аз съм за. Сега аз преброих 7 още. И наш. Кой е против? 6. 6 на 6. Stays on the agenda. Така че точката продължава да е в дневния ред. Approved as said. Uh, as far as the... Така. По точка трета Разполагате с списъка на петициите, т.е. новите петиции, както и мотивировката. Няма коментари по въпроса, така че мисля, че ще можем да го приемеме накрая. Така, няма, няма други съобщения по точка четвърта. Така че мисля, че можем да преминем към точка 6. Имаме 8 петиции, внесени от Люси Харт и други, между които Елизабет Шмок и други. Бернард Зенкен и други. Те са представители на... След това имаме една италианска асоциация. След това една петиция внесена от Бундесвайте Arbeitmenschaft Flüchtlinge и една петиция, внесена от Дороте Матиас, една от Чезаре Рици и последната петиция, е включена, е, е внесена от Емилиано Фрателло. Само господин Фрател е сред нас, за това му давам думата за 5 минути. Благодаря, благодаря, госпожо председател. Onorevoli депутати и репрезентанти на Commissione per averci concesso la... Благодаря на европейските депутати за това, че ни позволяват да внесеме своята петиция и да представиме един проблем, който има политически, морални и социални измерения доколкото разбирам, разполагам с 5 минути, така ли? Така, госпожо председател, ние бихме искали да кажем какво е нашето становище по иммиграцията и различните аспекти в, на остров Лампедуза. Сър Остров Лампедуза е средище на, траг... на трагедии и надежди. Неодавна една трагед... трагедията, случила се около Лампе... Лампедуза, ни прикани и ни потикна да не семе под петиция, за да може нещата да бъдат решени по съответния ред. Тоест, решихме да действаме отдолу нагоре да, да представиме становището на гражданското общество. Петицията, наречена Европа на мигрантите, е, е плод на една конкретна акция. Нека не забравяме, че няколко хиляди души загубиха живота близо до бреговете на Европа, над е, почти 1000 през 2013 година. Това са данни, които черпиме от е, международната преса. Но най-вероятно тези цифри са много по-големи, е, тъй като не знаеме колко души са загинали без да да остават следа. Знаят го само техните семейства, онези, които ги изпращат към Европа и е, които установяват, че те никога няма да се върнат. Така че нашето предложение е да има ново управление на миграционните потоци. Не става дума за новите начини за контролиране на европейските граници или защита на човешкия живот. Не, ние бихме искали е, имиграцията и, и всичките явления, свързани с иммиграция, да бъдат по-координирани, да има обмен на информация между страните на происход, на транзит и така нататък. И по този начин да подпомогнем на гражданите, които всеки ден в ежедневието си се сблъскват с проблеми, свързани с иммиграцията. Ние бихме искали гражданското общество да участва равнопоставено в процеса на вземане на решение. До година Гърция и Италия ще председателстват Европейския съюз и тези две председателства трябва да бъдат използвани за решаване е, глобално на проблема, свързан с миграцията. Така че вие ни приканваме нашето искане да бъде разгледано и да се установи план и програма за координация и сътрудничество не само между държавите членки, но включително и с неправителствените организации, асоциациите, академичните среди и други. Това сътрудничество трябва да бъде облечено, включено в една официална рамка за управление на миграционните потоци, тъй като политиката до сега не даде желаните плодове. Така че трябва да, както казах, да се създаде нещо като форум или платформа за глобално решение на миграционните проблеми, като е, това, тази платформа се ръководи от един постоянен съвет с представители на различните институции. По този начин европейските граждани няма да бъдат е, само потърпевши от, на решенията на техните правителства, а ще участват пряко в вземането на решение. Не трябва да има двойни стандарти, а да бъдат предприяти мерки за превенция на проблемите и, по този, и същевременно да се бориме срещу е, и да се създаде, е, да се очертае статута на нелегалния иммигрант. Необходимо е да има механизъм, който да включва всички в цялостния процес. страни, като Марокко, Тунис, до известна степен Египет, също биха могли да, да участват, като създадат едни възможности за за мигрантите. Трябва също така да се вземат и мерки за справяне с спешните случаи, да се създаде една нова култура на миграцията и на управление на миграционните all... Представителя на комисията. Благодаря, добър ден на всички. От името на комисията бих искал да кажа следното. След трагичното събитие в Лампедуза през октомври започнахме процедура за изготвяне на нови дейности, които да позволят да отговорят на призива на гражданите и на политиците за справяне с проблема на корабокрушенията в Лампедуза. На 9 октомври комисаря господин Баросо посетиха острова като още на този етап бяха започнати конкретни действия, за да се справим с кризата. Фронтек засили свои, своята дейност. Средствата бяха мобилизирани за Лампедуза, както и за други средиземноморски региони, за да може да се справим с мигрантския поток. Паралелно с това, Европейската комисия по искане на италианските власти и по искане на съвета по ПВР през октомври създаде работна група за проблемите на Средиземноморския регион. Тази работна група предпред 38 дейности, които имаха за цел справяне с проблемите като този в Лампедуза. Комисията се допита и до други заинтересовани а, страни, международни организации, за да се включат всички участници в процеса. 38-те дейности бяха описани в съобщение на комисията, прието на 4 октомври. То беше обсъдено на 4 декември на съвета по ПВР. На 5 декември поправя се оратора, а сега съобщението бе изпратено по традиционния ред на Европейския парламент. Това съобщение на комисията, която приканвам всички внесли петицията да прочетат, разглежда основните пътища на мигрантите, а не само проблема на Лампедуза. Нуждаем се от по-голяма ангажираност дългосрочен план, затова приканвам вносителите на петицията да отговорят на сегашното допитване, което в момента тече. То фигурира на сайта на Генерална дирекция Home. Необходимо е да отговорите, защото това е важно за оформянето на бъдещата ни политика. То дейностите, които предприемаме, ще имат краткосрочен резултат, но ако искаме и дългосрочни резултати, ще се нуждаем от вашата помощ. Ние предприемаме конкретни действия, както в трети държави, така и в, по отношение на различните аспекти. Покриваме различни дейности с различни законодателни инструменти. Бъдещето на а, тези проблеми се оформя именно през тези месеци, затова ние използваме процедурата по допитване до участниците, затова се нуждаем от вашите отговори. Седем от петициите, които получихме а, до днес, ще бъдат покрити от тези дейности, като могат да ви предоставя допълнителна информация за специалната работна група за проблемите на Средиземноморския регион. Благодаря. Благодаря, казва председателката. Сега господин Ирка Лайтинен, изпълнителният директор на Фронтекс. Благодаря, госпожо председател. Добър ден на всички. Първо искам сърдечно да благодаря на Европейския парламент и на Комисията по петициите за това, че ме поканиха и ми дадоха възможност да поясня някои аспекти, свързани с Агенцията за границите на Европейския съюз Frontex. Както каза вече представителят на Европейската комисия, е, тази тема бе е, основен приоритет е, във вътрешната ни дейност, не само от октомври насам, но и преди това. Специалната група за проблемите на Средиземноморието работи с пълна пара и Франтекс участва в нейната работа. Ако мога да кажа няколко думи за тенденциите, как виждаме положението по външните граници в момента на Европейският съюз. За съжаление, новините не са много добри. В Централното Средиземноморие положението е много сериозно. И тенденцията е в момента тази сериозност да се повишава. Наближава зима. Освен това, плавателните съдове, които се използват от посредниците за прехвърляне на иммигранти, са все по-неподдържани и са в, не са в съответното състояние за преминаване на такива разстояния по море, т.е. новините никак не са добри. Ние се опитваме да работим и в политическите измерения на въпроса, да се види къде са коренят причините за тази миграция. Там и неяснотите са много сериозни три са страните, откъдето идват нелегални иммигранти. Сирия, Еритрея и Сомалия. Четвъртата е Афганистан. Мисля, че е очевидно е, за какво става дума. Два са най-сериозните е, проблема и центрове. Централното Средиземноморие, там е, иммигрантите се насочват към Италия – а също и към Египет. И от Египет идва поток емигранти, които се насочват към Италия. Цифрите са сериозни и е, в зависимост от е, просто във всяка седмица се менят се мени картината. Много е сходно положението с арабската пролет от преди няколко години. Другия проблем е на границата между Турция и България, където е, исторически високи нива на миграция се постигат. От Сирия най-вече идват емигранти там. Специалната група за Средиземноморието, както бе казано, предприема набор от взаимодопълващи се действия и дейности, свързани с с външните ни отношения, с засилването на юридическите канали, с засилване на борбата с организираната престъпност и всички аспекти, свързани с работата на Frontex. Но не бива да забравяме, че целият този кръг от дейности започват на национално ниво. След това те се допълват от регионалното сътрудничество между различни е, страни членки, така наречените европейски патрулни мрежи. Е, има и съвместни операции и други дейности помежду страни членки. Примерно операция Маре Ностром е една такава операция. Тоест, има сериозни предизвикателства пред координирането на подобни дейности. Сериозни предизвикателства. Освен това, е необходимо да получаваме ясна представа за това какво става на място. Тук ключовото предизвикателство е да могат да се откриват малките лодки в Средиземноморието. Там имаме сериозни пропуски в е, оперативния капацитет на страните членки. Каква е ролята на Frontex? Ние сме е, координатор. Координираме оперативната дейност на страните членки и всички съвместни операции са под е, съответното командване на страните членки. И е, как, Предизвикателството в такъв смисъл е, че има известна тенденция на наляване на нивото на ангажимент и готовност на страните е, членки да е, разполагат и да отделят мощности за координиране с Frontex, поне за момента. И второ, какъв е обхвата на операциите на Frontex? Е, тук в медиите се дава малко погрешно впечатление. Примерно операция Хермес или Еней, които се водят от Италия, приноса на Европейския съюз е един-два самолета, един кораб. И ако сравним с а, оперативния капацитет, предоставен от страните членки, не бива да забравяме именно тази пропорция – Разполагаме с е, допълнителен бюджет 8 милиона евро. Доста късно в финансовата година дойдеха тези средства, но те ни позволяват да продължим с съответните оперативни дейности на най-горещите точки. В някои от е, оперативните области успяхме и да интензифицираме дейността. Вече сме изготвили съответното планиране за 2014. Очакваме да има допълнител... да се нуждаем от допълнителни 14 милиона, за да могат да продължат оперативните дейности и да се повиши интензитета на тези дейности при някои операции. Това са предизвикателствата в това отношение. И накрая граничния контрол и основните права. Тук също сме формулирали приоритет и за агенцията, и за страните членки, за Европейският съюз. Правим всичко възможно да спазваме човешките права, да ги налагаме като основен принцип в системите за управление на границите. Имаме много съществен принос и постижения в това отношение. Първо при планирането какви мерки се предполага страните да предприемат и, и какви мерки те са готови да предприемат, това е едно. Второ, обучение. Много регулярно е то по отношение на основните права е, кога и ние го провеждаме с участници от страните членки и провеждаме е, хоризонтални действия по обучение на граничните служители в това отношение. Също така и предприемаме мерки за изграждане на капацитета, особено за някои страни членки. Радваме се на подкрепа на две разпоредби от регламента за фронт текст. Е, консултативния форум и офицера за е, служителя за основни права. Те също дават своите, своя принос. Така че е, като цяло много ни притеснява положението, но правим всичко възможно да предоставим пълния капацитет на агенцията за координиране на действията на страните членки – като те се координират в по-широката рамка на работата на специалната група за Средиземноморието. Благодаря, господи, госпожо председател. Благодаря и сега започваме дебат. Господин Майер има думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на вносителят, че а, насочи вниманието ни към този чувствителен въпрос и тази болна тема, защото става дума за човешки същества, които загиват при опит да а, пристигнат и да дойдат в Европа. Но Лампедуза е само върха на айсберга. В крайна сметка дори не знаеме каква е цифрата на онези предимно економически иммигранти, които се опитват да достигнат Европа и които загиват по пътя. В Лампедуза председателя Барозо бе посрещнат с а, ненавист. И това мисля, че просто доказва още веднъж какво е отношението на а, гражданите и а, как те разбират а, нещата. Далеч от член 13, от а, основното право на а, хората, на човешките същества да избират а, е, мястото, където искат е, да живеят. Тук дори не става дума за това. Тук става дума да позволиме на човешки същества да изберат и да могат да стигнат безопасно до, мест, до местата, където, за където са се запътили. Също, също, също, същевременно хората без документи продължават да бъдат третирани като престъпници и това събужда, води до ксенофобия, до дискриминация. В крайна сметка човек без документи незадължително е престъпник, но има възможност всеки е, човек, всеко човешко същество без документи да бъде е хвърлено в затвора, без право на съд, без присъствието на, на съдия. Нека не забравяме, че отзад е, седи и, е, и напира ксенофобията и най-различни форми на фашизъм и на човеко ненавищество. Някои се опитват да превърнат Европейския съюз в крепост, да построят стени, но никоя, колкото и не, не, не, неумолима и колкото и здрава да бъде стената, това няма да спре тези, които искат да е, се доберат до Европа. Подобна граница и подобно препятствие никога не е спряло иммиграцията между Съединените щати и Мексико и никога няма да се превърне в истинско препятствие е, за онези, които искат да влезат в Европа, защото това са хора, които бягат от мизерията, които са е, жертви на войната. Това са хора, които искат да спасат семействата си, а някои дори е, напускат и семействата си, защото положението наистина е трагично. Затова трябва да се промени менталитета на гражданите и трябва да се спазват разпоредбите на член 13 на основната харта на правата на човека. Господин Горакис. Благодаря, господин председател. Бих искала да ви благодаря за този дебат, който е абсолютно своевремен. Бих искал да благодаря също така и на вносителя на петицията. Нека да кажа две неща, свързани с изказванията на комисията и директора на Фронтекс. Но мисля, че те и двамата си зададаха неподходящите въпроси. Тук не става дума за мерките. Ние чухме от представителя на комисията и, и на Фронтекс са мер, мерки, които мерки мерки, които а, са репресивни мерки. А това, което ние искаме, са едни а, мерки, които да ни позволят да приемеме достойно или прилично иммигрантите. Както бе споменато, голяма част от иммигрантите се разглеждат като престъпници и срещу тях се налагат съответните мерки. Така че в изправени сме пред огромни проблеми. Госпожо председател, аз мисля, че трябва да се изисква много повече от Фронтекс. В Фронтекс до, до, до голяма степен има за цел да, да спре вълните иммигранти да прекусат Средиземно а, море. А, така че целта е как, да ги рефулираме колкото може по-далече към африканските брегове, т.е. по-далече от нас. Така че, госпожо председател, това са много тежки, много страшни проблеми, които се изострят със всеки изминат ден, така че а, някои твърдат, че ако нещата се ако, ако има по, повече улеснения за иммигрантите, те ще бъдат е, по-многобройни. Знаете, че по, по силата на на, на, на, на мерки и регламенти, тези, които пристигат в Гърция, не могат да напуснат Гърция. Това означава, че имаме десетки хиляди хора, които не могат да живеят достойно, които не могат да които не могат да потърсят и да се опитат да имат някакво бъдеще в Европейския съюз и които са третирани по нечовешки начин от гръцката полиция. Така че проблеми, проблемите са свързани с лагерите, концентрационните лагери, в които са затворени тези иммигранти. Това са проблеми, които трябва да, на които трябва да намерим някакво решение, госпожо председател, госпожа Ока. Yeah, thank you very much for, for coming. Благодаря ви за петицията. Не знам трябва ли да благодаря за отговора, защото Frontex звучеше а, доста по-различно. Аз идвам от държава, която не поема част от товара. Никой от държавите членки, ако сравните това, което се случва с съседните държави в Сирия, например, не поема такъв удар. Ситуацията е драматична. И ние не осъзнаваме какво точно се случва. Говорим за нелегални мигранти от Сирия. Езика ви е противоречив, защото тези хора, които идват от Сирия, доколкото аз знам, са хора, които търсят убежище. Те се нуждаят от закрила. Най-уязвимите групи са палестинците в Сирия. Те са принудени да отидат в Египет, където биват третирани като престъпници и биват хвърлени в затвора. Не трябва да оставяме тези хора сами с нещастието им. Трябва да направим нещо повече от това да признаем проблема. Трябва да го решим по адекватен начин. Нека да проведем една по-плодотворна дискусия – Включително и когато разглеждаме доклада от омбудсмана. Защото той също носи своята част от отговорността. Ние просто си прехвърляме отговорността. Горките хора, ако не загинат по пътя, ако не се отдавят, пристигат тук и се оказва, че не могат да останат. Турция не може да поеме повече хора. Ливан не може. Другите съседни държави също не могат. Погледнете цифрите. Погледнете цифрите. Броя хора, който отива в тези държави в сравнение с тези, които идват до тук. Тези хора са също човешки същества. Това е личното ми мнение. Трябва да се променят и правилата на Дъблинската конвенция, за да се споделя отговорността. В Дания, например, има много малко хора, защото те отиват в съседните държави. Предпочитам да водим тази дискусия, а не онази, която водихме за развода. Но това е въпрос на различни ценности и перспективи. Ако обвинявахте моята държава, че не поема своята част от отговорността, щях да се съглася. Но нека да не употребяваме такива термини за, за мигрантите. Съгласно международното право, тези хора са бежанци. Те търсят закрила, убежище. Председателката, господин Салавракис. Благодаря, госпожо председател. Аз също бих искал да благодаря на вносителя на петицията, на него и на останалите вносители на петиции. Всички те засягат третирането на мигрантите. Внимателно изслушах комисията. Тя упомена правния режим на а, конвенцията от Дъблин. Можем да го избегнем. Фронтекс каза, че играе координационна роля, че все още трупа опит и не разполага с достатъчно ресурси. За първи път, откакто бе създаден Frontex и специалната работна група, се признава, че имаме европейски граници. Имаме европейска политика за миграцията но нямаме политика в областта на обежището. Това е един по-тесен случай на по-общия за мигрантите. Много петиции и искания бяха въведени и много малко от тях бяха уважени. Има страшно много мигранти, и ако ги сравните с броя на търсещите обежище и на бежанците, ще видите, че броя на мигрантите е много по-малък, отколкото броя на търсещите обежище. В Бангладеш имаше пожар и загинаха 137 деца, които печелеха по долар на месец. И хората, които идват от тази държава, идват в Европа по економически причини. От тук като идея и дискусията за минимална работна заплата. Ако а, приемем такава минимална работна заплата на световно равнище, то тогава ще има по-малко мигранти от тези държави но трябва да сравним и конкурентоспособността на Европейския съюз с тази на другите държави. Да помислим какви са и страничните ефекти от нашите действия. Хората, които, които идват в Европейския съюз, търсят по-добро препитание. Във второто споразумение от Дъблин се определят държавите които поемат по-голямата част от мигрантите, като Гърция, например. Знаем какъв беше проблема в Лампедуза през септември и октомври. От хилядите мигранти, държавите членки в северната част на Европейския съюз поеха около хиляда бежанци. Люксембург прие 10, Германия към 150 и тези държави твърдят, че решили проблема. Това ли беше действителният проблем или по-скоро проблема ни е свързан с необходимостта от реформа на тази политика? Държавите членки от северната част на Европа приеха определен брой бежанци, но това не означава, че проблема е решен. Нуждаем се от реформа на миграционната политика, защото в Европа имаме и демографски проблем. Около 30 милиона мигранти ще трябва да получат европейско гражданство. Как ще стане това? Ако не искаме те да с европейски граждани, ще трябва да ги върнем обратно. или трябва да ги включим в нашите общества. Може ли да си представите облика на Европа през 2300 година? Ще имате застаряващо поколение 2300. А тези млади хора ще бъдат с неясен правен статут. Затова наш приоритет е да изпълним искането на вносителя на петицията, да се проведе специален съвет и да се погледне в дълбочина този проблем. Съвета трябва да предприеме конкретни мерки и за всяка една държава членка да определи броя мигранти, които тази държава трябва да поеме, без значение дали това и се харесва или не. Но не може да налагаме забрана на миграционния поток. В Гърция се получава, получават към 900 милиона моби за обежище е, годишно. Така че представете си за какъв едромащабен проблем говорим. Увели... Населението на Гърция се увеличава с 20% годишно. Това увеличаване на населението означава, че ще трябва да се изгради съответната инфраструктура, училища, болници и така нататък. Ние не можем да третираме тези хора като животни. Всички фактори са взаимно свързани. Много неправителствени организации се появяват в Гърция и не само – и те се възползват от уязвимостта на тези хора. Тези хора се крият, защото дори няма къде да спят. Нека да обсъдим този проблем тук. Ще свършим ли с тази дискусия и ще приключи ли всичко тази вечер, след като се прибере всеки от нас в офиса си? Ние тук си седим и си дрънкаме, можем да го правим и 5 часа, но се нуждаем от решение. Не трябва да има Дъблин 2. Нуждаем се от конкретна миграционна политика. Трябва да отговорим на въпроса, искаме ли такава или не. Thank you, Mr. Ya. Благодаря, господин Я. Благодаря, госпожо председател. Изключително важно и полезно за нас е да обсъдим тези въпроси. Е, по коментарите си личи, че проблема никога няма да бъде прост по никой начин. И ако мога да призова, нека да бъдем откровени, когато разговаряме. Политиката за емигрантите и е, отношението към тях е, можем да кажем, че е европейски въпроси, че трябва да бъдем обединени. Да, добре, но нека да си зададем въпроса как точно може да се организира това. Трябва да има съответни правила. Ще дойде един момент, в който ще трябва да се запитаме каква е бройката на емигрантите, с които можем да се справим. 10 милиона, 100 милиона. Е, говорите за законна иммиграция, но какво означава това? Да, да дойдат само най-квалифицираните, най-добрите и всички други да ги държим навън? Важно е да обсъдим тези неща. Важно е да решим как ще подходим – ние може да си говорим за това, че света трябва да бъде по-добър, но нещата не са толкова прости. В Германия им се дават по 100 евро на месец. А, за тези хора, за някои от тях 100 евро са повече пари, отколкото въобще са виждали някога. И е напълно разбираемо, че искат да дойдат също трябва да сме наясни какво можем да очакваме от Frontex. Те не могат да вършат неща, които не са в правомощията им. Те и започнаха да действат доста късно, след като вече е, се оказа, че външната ни политика не сработва и че политиката ни на развитие не сработва. И Фронтекс започна да действа, когато хората вече бяха на нашите граници и рискуваха живота си, за да влязат в Европа. И т.е. Фронтекс трябваше да се справя с една ситуация, която не бе създадена от тях. Много ми е интересно да чуя и мнението на омбудсмана по този въпрос. Той има толкова много измерения. Въпросът, проблемът не е прост и отговорите му в никакъв случай не са прости и еднозначни. Дебатът трябва да бъде много пространен, защото и темата е много сложна. Освен това, тя е в центъра на общественото внимание, но не бива и да се бърза, защото нещата са действително комплицирани. И накрая, като се обърнем и гледаме назад, е много лесно да си даваме обяснение – но ако си спомним колко радостни бяхме, когато се случваше арабската пролет, когато хората търсеха демокрация. Но очевидно нещо не се работи там, след като хората започват да идват с все по-големи, все по-големи бройки. Господин Бощинар, без да използвам прекалено много думи, искам да потвърдя, да се присъединя към позицията на господин Яр, а именно да има доклад за, на омбудсмена за Frontex. Много е важно това. И второ, призовавам да излезем с доклад по собствена инициатива за е, омбудсмана и тази тема. Освен това, нека да не забравяме, че парламента отдавна кара съвета да започне работа по нова европейска политика за убежище и миграция, а страните членки продължават да обсъждат всичко това. И накрая, не забравяйте, е, след е, финландското председателство, ни беше обещано, че ще има истинска европейска политика за миграция и за обежище. Нищо такова обаче няма. Лампедуза само показа колко, каква е величината на трагедиите. Проблема се заостря все повече – и ние като комисия имаме за дълг да излеземе с доклад, той да мине през парламента и да бъде предаден на Европейската комисия, защото след изборите европейската политика за миграция и убежище трябва да се промени коренно. Ние не можем да живеем с трагедията от Лампедуза и други подобни, без да правим нищо. Естествено, казва председателката. Господин Фрател, даваме ви думата за една минута отговор. Благодаря. Искам да благодаря на всички, които се изказаха и започнаха този важен дебат. Благодаря и на представителите на комисията и на Фронтекс. И факт е, че е, комисията излезе с важно съобщение, ние го следим. Не искам да изброявам всички мерки, които бяха взети до тук. Те са краткосрочни обаче, а следва да има и превентивни мерки. Европейският съюз се задейства незабавно, но е добре да има и дългосрочни действия защото положението в Средиземноморието не е само повод да отправяме критика, но и да подемем инициатива отдолу нагоре, да търсим решение, да дадем приноса си, приноса на всички запознати с положението, за да можем да дадем и своята допълнителна стойност към това решение. Определено може да се намери е, начин е, за да се постигнат известни промени, които могат да бъдат е, много значителни, за да се ограничи броя на смъртните случаи. А също и незаконните емигранти. Ние не можем да се опитваме да спрем емиграцията, но трябва да се опитваме да организираме по някакъв начин председателката. Благодаря ви и на вас за представането на един толкова деликатен и чувствителен въпрос. Благодаря и от името на другите вносители на петиции. Мога да кажа, че благодарение на всички тези петиции, подадени от граждани от Германия, Австрия, Гърция, благодарение на тях виждаме, че въпроса не започва и не свършва с Лампедуза. Както и вие подчертахте, това не е въпрос който може да се реши краткосрочно, а трябва да се търси едно дългосрочно, организирано решение на европейско ниво. Европейската комисия, тук има нейн представител, ни представи по-скоро националното измерение на проблема, а не европейското. След сериозен натиск от страна на Европейския парламент, и съответната комисия се задействаха определени мерки. Европейския комисар е, предостави е, ред е, политически инструменти, но това са само едни отделни стъпки които не биха могли да бъдат определени като координирани превентивни действия. Ние по-скоро се опитваме само да спасим положението. Петицията ще остане отворена, защото и въпросът драматично остава нерешен. И считам, че трябва да изготвим една нова петиция да искаме данни за конкретните мерки, които Европейската комисия планира да предприеме за въвеждане и приемане на европейско законодателство, уреждащо въпроса за правата на емигрантите, бежанците, правото за получаване на обежище и предоставяне на перспективи на хората, защото ако това не бъде направено, нашата реакция ще е само в спешни случаи и само ще се разхищават ресурси, като не става дума само за финансови, и економически ресурси, но и човешки ресурси, загуба на човешки живот. И европейските институции трябва да подемат именно този проблем. Аз искам да помоля координаторите да дадат съответни предложения, за да можем ние да дефинираме една стратегия и да не останем само с думи и без никакви дела. Благодаря още веднъж за присъствието ви. С това приключваме точката от дневния ред и преминаваме към следващата, която е петицията, внесена от Джузепе Лампарели, който също е изпратил и писмено пояснение, което е предадено на комисията и раздадено на всички членове, защото вносителят не може да присъства. Мога да кажа, че става дума за реформата на регионалната автономия където се променя равновесието между различните провинции и правителството предприема инициативи, които вносителят настоява да спазват правата на основните права на хората за да може да се вземат решения по възможно най-прозрачен начин и възможно най-близо до гражданите. Искането от вносителя на петицията осъжда политиката на правителството, тъй като по този начин се нарушават техните основни права и най-вече членове 1, 5, 6, 8, 10, 20, 21 от договора, които уреждат принципа на субсидиарност, недискриминация, равенство, справедливост и добра администриране. пред, пред, председателя на провинция Визерния се присъединил към петицията и той прави изявление в смисъл, че съвета на Европа е поставил под въпрос политиката на Европа, в, на Италия, извинете, в, по отношение на спазването на правата, свързани с местната автономия. Това е член 3.1 от съответната конвенция. Също се поставя въпроса за нарушаване на принципа за директно избиране на местните власти. В Европа съществуват три нива на национално управление, на управление, включително нивото на области или провинции. Само в Малта и Кипър няма това ниво на управление. Четиристотин и осем са провинциите в е, Германия и те управляват милиарди евро. В е, Италия 73 милиарда евро се управляват от провинциите. Тоест, е, е, те управляват само 1,8% от средствата на общия бюджет на Италия. И в такъв смисъл искането на Европейския съюз да се пре разгледа националния бюджет и петицията на италианските граждани в подкрепа на това искане с мнение, че се нарушават правата им, следва да бъде уважена. Както казах, вносителят не присъства, затова давам директно думата на представителя на комисията. Комисията смята, че държавите членки са онези, които трябва да създадат вътрешните административни структури и е, Европейския съюз няма прерогативи да се намесва в създаването на подобни. Благодаря. Комент. Така, без коментар. Без коментар, казва представителя на комисията. Чудесно. Господин Фернандес. Благодаря, госпожо председател. Скъпи колеги, не съм съгласен с казаното от комисията. Аз съм представител на национално малцинство. Аз съм от държава, където има няколко национални малцинства. Комисията казва, че не може да се намесва в административните структури, автономията, провинциите и структурирането на държавите членки, но времено комисията ни нарежда какви да бъдат структурите на трудовия пазар, на сигурността, т.е. комисията се намесва в неща, които са правомощие на държавите членки, а дори на регионалните власти. Така че комисията като се държи като а, Пилат Понтийски. Измива си ръцете и е, на практика от това, което казва комисията, Каталуния не е в Европейския съюз. Тоест има двойни мерки, двойни стандарти, е, когато става дума за регионите и малцинствата. От една страна е, Европейската комисия диктува мерките свързани с социалното осигуряване. Комисията казва увеличете възрастта за пенсиониране, а сега после ви казва, управите се с другите неща. Така че, мисля, че а, властите, които се занимават с най-злободневните проблеми на гражданите, трябва да бъдат регионалните власти, онези, които са ем, меж, посредника между гражданите и държавата. И, и тогава гражданите знаят към кого да се обърнат. А ако комисията не ще да чуе за подобни неща, то е защото комисията си има проблеми и се прави на глух. След е, казаното от комисията, казва господин Бощинаро, можем да отбележим следното. Всяка държава членка трябва да реши сама каква да бъде нейната административна структура или организация. Второ, всички промени настъпили в конституционната структура или самата конструктура, самата конституция са въпрос на субсидиарност. Комисията единствено трябва да бди дали се изпълняват критериите, свързани с дефицита, но комисията не навлиза в проблема и подробностите, свързани с разпределението на средствата. Какви средства отиват към провинциите, към селата, към местните органи на властта и така нататък. Сега, като, говоря като член на комисията Реги. Единствената работа на комисия е да казва на властите, че трябва да се организира орган за управление и одит. Сега, тук, тук става дума един, за един проблем, свързан с Италия, а не с Каталуния. Така че нека да не смесваме неща, които не могат да се смесват. Аз лично предлагам тази петиция да бъде закрита, госпожа Окен. Ще взема думата на датски. Искам само да кажа, че си спомням, преди известно време посетихме Рим, за да проведеме разговори, свързани с управление на отпадъците. Но имаше толкова много административни власти, толкова много кметове, слоеве на администрацията, че просто се объркахме. Никой не искаше да поеме отговорността за управлението на отпадъците в Рим. След това посетихме провинция Кампания и там ни беше казано, че всъщност трябва да се подпише споразумение с 5000 кмета, за да се постигне някаква, да, да се предприеме някакво действие. А ставаше дума за, за малки общини. А тук става дума за големи провинции, големи общини. но, както казвате, не става това неща, неща, които са от нашите правомощия. Аз въобще съм очудена, че тази петиция е била е счетена за допустима. Не забравяйте колко много петиции са били отхвърлени, когато става дума за общностно право. Така и тук не съм съгласен с колегата от моята политическа група. И в дадения, в дадения случай просто а, не съм съгласен с него. Аз не смятам, че тази петиция трябва да остане открита, тъй като не виждам каква информация допълнително може да ни помогне. Ние не, нямаме правомощия за това. Аз съм готова да, да участвам на, в дебата за управление на италианските провинции и така нататък, но просто не притежаваме правомощия да работим по тези проблеми. Така че нека да продължим с дневния ред. Господин Яр. Благодаря ви. Необходимо е да се приемат различните мнения – Петицията трябва да остане на масата, за да продължим дискусиите. Нали така? Una, un clima sicuramente eh, particolare. Председателката. Днес денят е специален – за втори път господин Яр и госпожа Олкън са съгласни. Вие какво поискахте? Да се приключи петицията, така ли? Ох, информацията, която аз получих, беше друга. Да, да, да. Не разбрах. Аз разбрах обратното. No agreement. Значи в крайна сметка не сте на едно мнение. So we have uh, uh EPP. Uh, I think that we have to, to express uh, е, НП също трябва да изложи позицията си. Чухме господин Яр от НП, господин Бощинаро чухме от името на социалистите. Зелените като че ли са разделени. Затова трябва да гласуваме. If, if it... Ако някой искаше да оставим отворена петицията, то тогава нека да го послушаме. Ако Питър Яр очаква добър отговор на въпроса си за доброто европейско законодателство, мога да му отговоря, че аз съм също толкова одушевена, колкото и той. Благодаря, госпожо Холкън. Съгласни ли сте всички с предложението на госпожа Холкън? Петицията остава отворена ще поискаме допълнителна информация на комисията. Благодаря ви. Сега преминаваме към точка 16. Петиция от името на АД Астра, Асоциация на румънските учени, относно предполагаемо нарушение на законодателството на общността във връзка с проекта за мината за добив на злато Рожа Монтаня, както и петиция, внесена от Сорин и Юрка на същата тема. както и петиция внесена от румънски гражданин по същата тема. И сред нас е господин Вико Леско, един от вносителите на петицията от името на АД Астра. Имате думата за 5 минути. Благодаря ви. Добър ден. Бих искал да ви благодаря за възможността да ви представя актуална информация във връзка с нашата петиция. Благодаря ви за това, че оставихте тази точка в дневния ред. Считаме, че момент е удачен, защото няма напредък по нито един от аспектите. Има обаче нови доказателства, които само засилват нашите колебания в това отношение. Както може би знаете, Въпросът за тази мина е тема на безпокойство за цялото румънско общество. Наскоро имахме проекта разделя обществото, както и основните политически партии. Бихме искали да отделите специално внимание на проекта, Необходимо е да получим независима оценка на този проект и да се предложи, приложи принципа на предпазливост, разписан в договора на Европейския съюз. Тази дискусия отразява дискусията, която чухме преди малко. Позволете ми най-напред да разгледам основните проблемни моменти. Проекта е по-голям, от който и да е до сега в Европа. Много е трудно да се представи мащаба на операциите. Имаме данни, които ни представя оператора е, и това, което виждаме е, че има големи залежи на злато и на сребро за всеки гражданин наследството ще бъде предимно токсични отпадъци. Около 8 кубични метра. Операцията се извършва в гъстонаселен регион, в богат географски басейн, където има и защитени видове. В рамките на операцията остатъчните води ще бъдат излети в басейн, който е към 1350 метра дълъг и има голям водообем. Токсичните отпадъци ще бъдат излети в този басейн. Оценката на въздействието върху околната среда – това отношение бе представена карта, където не се виждат някакви геологични проучвания. Имаме геологична карта от 70-те, която може да бъде получена от геологически институт в Румъния много лесно. Ще видите, че тя е по-различна. Има Има два геоложки разлома, дори на карта, която е направена с много голям мащаб. Така че е, много, е, е необходимо да се направи много по-голямо е, проучване за това какви могат да бъдат отечките от тайника пред специалната комисия на, Европейския, на Румънския парламент всъщност специалистите удостовериха верността на тези карти, които показват, че има геоложки проблеми там. Много лесно може да се получат разпечатки на тези оригинални карти от институт. Тук е, се поставя под въпрос е, оценката на риска. Ние настояваме да има независима оценка, но е, за сега това не се предвижда, макар че това е в задълженията на оператора. И ние считаме, че не следва да се дискутира и не следва да се дава зелена светлина на проекта, докато не се преодолеят тези проблеми. Освен това, финансовите гаранции на оператора са непропорционални. Разходите, и, които, или цената, която ще плати е, обществото, ако има инцидент, са 10 пъти по-големи от предвидената гаранция. Твърди се, че има част на застраховане на съответния е, проект, обаче вноската е твърда ниска и има действия, които доказват това. В момента оператора отказва обаче, че случая е така, а съответните цитирани застрахователи е, твърдят, че нямат отношения в е, посока застраховане на проекта по отношение на разходите и в отношение на спазването на принципа за предпазливост, настояваме да се спазят директива 35-2004, директива 96-82 и новата директива 2012-18, преди да се даде разрешение за проекта. Също така има и един друг аспект на обекта, който показва, че е, в бъдеще евентуалните корективни мерки не са достатъчни. Е, предвижда се да се е, практически разруши един археологически обект там, и е, съответното е, професионален, съответния професионален орган, който е консултиран, отново прави е, призив да се запази този археологичен обект. Също така има проучвания на учени от Оксфордския университет и Лестър, от 2010-2011 година, които твърдят, че този обект е, е, изпълва е, всички критерии да бъде признат като обект защитен от ЮНЕСКО ние е, наблюдаваме много брутално всъщност намерение да се разруши този археологически обект. И в е, последните години, поне по време в мирно време, не сме наблюдавали подобно явление. Също така ще се е, наруши е, много съществени хар... Е, исторически реликви от е, историческото и културно наследство на региона от е, римски времена. Е, смята, надяваме се, че нашите позиции ще бъдат взети под внимание. Thank you. I the and you that... Uh, Благодаря ви. Информирахме, получихме и останалите петиции по същата тема в други обаче държави, в Гърция, доколкото разбирам. Благодаря ви за това, че сте внесли петицията. Сега Мариан Мюлер от комисията. You, um, issue... Благодаря, госпожо председател. По въпроса за златната мина в Росия, Монтана. Получихме трите петиции през 2010 и 2012 година, вследствие на което комисията се свърза с румънските власти и поиска информация по проекта. Получихме подробна информация от румънските компетентни органи. След като я разгледахме, и я предадохме на 16 декември 2011 година, т.е. преди две години на парламента, ние я представихме заедно с нашето становище. Заключението ни по това време беше, че няма нарушение на европейското законодателство. Това се дължи на факта, че разрешителното все още не е дадено. Измина известно време до август тази година, когато румънското правителство прие проекто закон във връзка с проекта, който законопроект може да се отрази на даването на разрешително. Може да се отрази също така и а, върху течението на реката. Получихме многобройни писма от граждани и неправителствени организации. Имаше искане към румънските власти за преразглеждане на законопроекта. Имаше искане и за споразумение с кооперат... корпорацията, която изработва проекта. На 13 септември започнаха дебатите. На 26 ноември Европейската комисия поиска допълнителна информация по отношение на промяната на течението на, на отклонението на реката, при което е, очакваме отговор. Миналата седмица, във вторник, проектът закона, който все още подлежи на одобрение на парламента, беше отхвърлен. Европейската комисия седи отблизо процедурата по отпускане на разрешение за проекта. Разбира се, Европейската комисия следи внимателно за прилагането на европейското законодателство, в частност по отношение на минното дело. Не може да се предприемат никакви действия, ако не е издадено разрешително и освен ако не е спазано европейското законодателство, ако няма оценка на въздействието. На този етап – обаче, също както преди две години, нашето заключение е, че към днешна дата не можем да установим нарушение на европейското законодателство, защото все още не е издадено разрешително. Все още тече процедурата на национално равнище. Това е актуалната информация от нас. Е, мистер Босинаро. Благодаря, госпожа Минор. Госпожа Бостинаро. Благодаря, госпожо председател. Нека да говоря румънски. И да поздравя тези, които ни слушат и гледат в момента. Добър ден на всички и на онези десетки хиляди румънци, които следят отблизо този проблем. Първо, не съм а, променил становището си по този проблем. Писал съм го, говоря го, аз човек, който се противопоставя на този проект. Второ, аз съм за това, тази петиция да остане открита и тук се противопоставям на онези, които предложиха закриването на петицията. Още веднъж повтарям, противопоставям се на закриването на петицията, за да може бъдеще всеки проект, свързан с създаването или експлуатирането на тази мина, да остан, да, бъде, да следва правилата. И един трети проблем, който не беше засегнат и нека тук да благодаря на вносителя за допълнителната информация, която а, ни предостави. Е, та, когато исках да е, отложим дискусията, то го направих, защото много колеги не знаят Е, какви са последните развития. Имаш имаше предложение за отхвърляне на първоначалния проект и румънския парламент гласува това предложение, което беше предложение направено от бившото правителство. Ще да утилизаря технологиilor pe да... Така че под натиска на обществеността, която се противопоставя на този проект, правителството излезе с нов проект, с една широка, обширна стратегия за експлуатиране на мините. В този проект бе записано, че проект, който има отрицателно или а, негативно влияние върху върху околната среда ще бъде отхвърлен и второ, че ще могат да се използват само технологии, които да отговарят на най-добрите практики или на най-добрите съществуващи технологии но все още не съществува увоз за този проект. Да финализъм негочиера. И аз се обръщам към Европейската комисия. Нека да, да продължиме и да приключиме колкото се може по-бързо дискусиите по директивата за увоз. Ние сме внесли много изменения към тази директива, особено онези свързани с участието на гражданското общество в процеса на взимане на решение. Но до сега комисията не ни отговаря и като че ли не е взела предвид на нашите становища. Нека не забравяме, че нашия мандат изтича скоро жъл... носителят на на петицията е дошъл от Великобритания. А но ние в момента заблуждаваме нашите румънски съграждани. Ние обсъждаме, но не разполагаме с информация, с истинска, с усъвременена е, информация. За това аз е, при, призовавам тази петиция да остане открита и самия факт, че тя ще стане открита, това ще бъде една предпоставка всеки следващ е, проект да почива на а, високи технологии, които да, да, не, да нямат отрицателни последици за околната среда. В България, в Румъния, в Гърция, във всички страни. Ние всички трябва да спазваме най-вече регламента. Благодаря ви. Следващият оратор. Uh, uh, Благодаря. Нещо, което не бива да забравяме, според мен, е, че този цели проблем стана един политически футбол в Румъния. Тоест, даде възможност на румънските политици да преследват изборните си цели, като отбелязват голове по въпроса. И отбелязвам си възраженията на вносителя – но те са много общи и е, могат да се отнасят до всякакви минодобивни дейности или развитие на инфраструктура във всяка страна. И е, тук конкретно се спомена е, един археологичен аспект, е, обект и геоложки разломи, но като че ли те се превеждат като много общи аргументи, а не ключови в дискусията. И поправете ме, ако греша, но ми се струва, че дискусията в тази комисия се провежда, за да се поставят на вниманието внимание, въпроси за нарушаване на европейски законодателство, но в момента чухме от комисията един много премерен и аналитичен отговор, в смисъл, че е, в момента няма нарушение, защо, поне комисията не може да каже, че има нарушение на европейското законодателство, защото не е предоставено разрешение. И е, за това в момента ми е много странно. Ние всъщност защо се занимаваме с тази пети... петиция? Първо, минните дейности там ще се управляват от румънското законодателство. И след като Румъния е член на Европейския съюз, съответно ще бъде валидно и европейското законодателство. Аз не съм най-големия привърженик на европейското законодателство, но в края на кращата в тази област разпоредбите са много пространни и е, могат да бъдат е, прилагани абсолютно безкомпромисно там, където има притеснения от страна на обществото. Ние сме за това да се прилага принципа на предпредливостта, но в края на кращата всяка човешка дейност е опасна. Да станеш сутрин и да слезеш по стълбите също е опасно, така че не можем да прилагаме ей така принципа за предпазливост на всяка за всяка човешка дейност, защото тогава няма да правим нищо. Но тук се поставя един по-широк въпрос, госпожо председател. Има нужда от инвестиции, има нужда от създаване на економически растеж на работни места и на развитие на е, индустрията. И ако мога да кажа, е, е, Румъния е от по-малко развитите среди в Европейския съюз и има нужда от тези неща повече от всички останали – така че трябва да се мисли е, какви възражения се повдигат. И е доста притеснително, когато чуваме такива аргументи. Това не става само в Румъния. В моята страна също се издигат такива аргументи срещу всяко индустриална дейност в края на краищата, как точно ще работим за економически възможно, разгра, развиване на економическите раз, възможности в бъдеще, ако се противопоставяме в такъв случай? Румъния трябва да оцени какви ще са ползите и да си даде сметка, че тези забавения може би ще накарат инвеститора да преразгледа и плановете си и то в ущърп на румънската економика и румънския народ, ако компанията реши да се изтегли от проекта. Така че в заключение, госпожо председател, извинявам се, че дойдох малко по-късно и не знам как точно сте формулирали въпроса, но ако въпросът е дали петицията да остане отворена, какъв е смисъл да има петиция, след като няма нарушение на европейското законодателство? Тоест, е, много по-разумно е в момента да я затворим. Мисля Сокен. Благодаря, госпожа Окен. Колега Елма е one of the most courageous. Колегата, който се изказва, е много смелен тук, е, смел тук в парламента. Той е, е готов да пренебрегне всеки риск. Но, Край на кращата ние всички се очакваме да бъдем и баби и дядовци в бъдеще и да дадеме възможност да има такова бъдеще. Естествено, за това трябва да има и принципа на предпазливостта. Освен това, съм благодарна за това, че може би този път ще имаме възможност да предотвратим нещо, а не след като всичко е тръгнало в неправилната посока да кажем, о, това не е добре. Сега имаме възможност да дискутираме. Ето виждате списъка на всички е, европейски директиви, които потенциално могат да бъдат е, нарушени Имахме петиции от Гърция, от България по същия въпрос. И ние следва да отчетем всички тези е, безпокойства е, в превентивен план, преди да се случат е, проблемите. И е, законодателството е отхвърлено в румънския парламент, именно защото е имало безпокойства. Сега сигурно ще излезете с нов законопроект. Не знам, ако може да ме успокоите и да ми кажете, не, не, не, няма да има нищо такова. Но по-скоро подозирам, че ще се внася законопроекта отново и отново и отново и винаги ще се намираме в някаква следваща фаза в края на краищата не може да се добива злато без да се причинат всички тези последици, за които се говори. Но нека да благодаря на комисията за добрия ми отговор, да благодаря и на Румънския парламент за това, че е, проявяват е, предпазливост по всичко случващо се. И смятам, че ние трябва да бъдем благодарни, е, че имаме възможност предварително да проследим какво се случва. И гражданите в Румъния и в другите страни трябва да продължат да бъдат бдителни и да ни информират за това какво се случва. Защото в края на кращата златото не е най-важното, от което се нуждаем. Смятам, че има много други неща, които, проекти, които ще осигурят бъдещето ни и ще осигурят и работни места, много повече отколкото добива на злато. Но е добре да знаем кой, кой има интерес, къде отиват парите от всичко това и, и от друга неща и как, какви работни места ще се създадат. Така, доста нелицеприятни истории в това отношение съм чувала. Не става дума конкретно за Румъния. Да се надявам, че комисията ще наблюдава процеса много отблизо, както чухме от тях, и ще направят всичко възможно да има съответната оценка за въздействие върху околната среда и отново благодаря. За мен е, трябва петицията да остане отворена. Господин Ангорай. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να μιλήσω ρουμάνικα και εγώ για να με ακούσουν και εμένα απευθείας. Благодаря ви за тази а, е, възможност да бъда чут директно от гражданите в Румъния. Имам възможност да говоря румънски, така че ще го направя. Бих искал да ви помоля да оставите петицията отворена. Тази петиция трябва да остане отворена. Струва ми се, че Протестите в Румъния бяха чути, защото протестиращите имаха право. Не виждам друго обяснение. Каква друга причина да има този отзвук, който имаха протестиращите? Становището на Европейската комисия идва малко късно. До сега нямахме становище на комисията, защото нямаше и окончателно решение по проекта. Обикновенно, когато се вземе окончателно решение, е много трудно то да бъде отменено в последствие. Решението на Румънския парламент. Имаше дълновидни проучвания, на които се базираше решението на Румънския парламент. И на последно място бих искал да направя връзка с това, което се случва и в Гърция, защото има сходен случай в Гърция. Няма никаква гаранция, че това, от което се страхуваме, няма да се случи. Гаранция няма. Затова и исканията на гражданите са от голямо значение. Съжалявам, че чух изявления от типа на тези, които чухме. ще се стигне до истински лунен пейзаж в Румъния, ако се позволи този проект. Това е и една неоколониална перспектива. Не от това има нужда Румъния, нито пък Гърция, нито пък която и да е друга държава, членка. Никоя държава, която се нуждае от индустриално развитие, не заслужава тази участ. Още веднъж бих искал да ви приканя да оставим петицията отворена. На лице са аргументи, които са от значение за бъдещето на тази държава. Тук не говорим само за миналото и за археологичния а, пейзаж или а, природния такъв. Не, тук говорим за модел на економическо развитие. Благодаря ви. Сега за една минута давам думата на вносителя на петицията. Благодаря ви. Искам да благодаря на Европейската комисия за отговора. И в отговор на този отговор и наказаното от господин Хелмър, бих искал да кажа следното. Позовавам се на принципа на предпазливост по специална причина, не просто е така. Искаме прилагането на този принцип не случайно. Знаем какво ще се случи, ако проекта получи одобрение. Знаем, че тази местност където има много археолози и учени, а, място, което е от съществено значение, а, ще бъде разрушено. А това ще бъде престъпление срещу културното наследство. И това е причината, поради която се позоваваме на принципа на предпазливост. Ние знаем какво ще се случи, ако този проект бъде одобрен. Затова не можем да чакаме да видим какво ще се случи. Ние от сега знаем какво ще се случи. Благодаря. Благодаря ви. Аз казва председателката, петицията ще остане отворена, защото мнозинството от членовете поискаха това. Бих искала да добавя нещо към изказването на господин Хелмар. Ние винаги се опитваме да предотвратим нещата да се случат. Не сме за Европейски съюз, който налага само санкции, който се намесва само след като бедствието вече е настъпило. Именно това е нашата задача. В ежедневната ни работа целим именно това. Разбира се, не винаги Европейската комисия често казва, че не може да се намеси, защото не е на лице правонарушение. Добре, петицията остава отворена и ще очакваме допълнително становище от Европейската комисия. Благодаря ви за това, че внесохте петицията. Сега преминаваме нататък. Петиция внесена от Ари Вем, френско дружение относно изграждането на завод за производство на газ в Роменвил, Франция. Тази петиция е внесена с сходна такава. Петиция внесена от френски гражданин относно планираното разположение на инсталация за метанизация в Роменвил, Франция. Вносителите на петицията не са тук, затова нека да чуем веднага господин Дейвид Гримон от комисията. Благодаря, госпожо председател. Госпожо председател, дами и господа депутати, дами и господа, добър ден. Ще разкажа набързо какви са фактите, вносителите и инициативите. Ще ви представя ам, повода за тази петиция и реакцията на Европейския съюз. Става дума за един проект за създаване на многопрофилен център за управление на битови отпадъци в околностите на Париж. Към този център ще има една единица за, управ... за третиране на отпадъци с газ метан и единица за разделно управление на отпадъците. Целта е да се управляват битовите отпадъци на 22 общини и два парижки арондисмана. Е, вносителите на петицията възразяват срещу е, създаването на това съоръжение е, предвид ев- евентуалните последици, замърсяване на околната среда и е, неприятни миризми за гражданите. Но, но Петициите са общи, в тях не са залегнали юридически аргументи, които да подплащат искането. Какви са сроковете? През май 2009 година потенциалният строител е поискал разрешение и разрешение е било предоставено през януари 2011 година. Все междувременно обаче не е започнало строителство на съоръжението, тъй като бе наложен мораториум на 1 февруари 2012 година, за да може да се проучат исканията на гражданите, които се противопоставят си го поставят на осъществяването на проекта. Целта е било да се преразгледа същността и последиците от проекта. Впоследствие са били извършени одити, два одита от ИТИРИС и ОРЕП, две е, е, национални институции, които имат отношение по въпроса и чието заключения са, че националните норми са били спазени, но тези, е, в тези два одита се съдържат и препоръки. Тези одити са е, представени на широката общественост и а, е, Асоциацията на общините и потенциалния строител са решили да включат всички препоръки, залегнали в а, е, докладите на националните институти. Став, става дума всъщност да се преразгледа целият проект и да се а, е, приспособи а, разрешението към препоръките. През ноември 2012 и е, февруари 2013 е, излезахме с становище, което изпратихме на Комисията по петициите и преди няколко дни ви предоставихме е, последното си становище. Комисията създаде и e ЮПАЙЛА, т.е. възможността да зададе пряко въпроси на френските власти по повод осъществяването на този проект. В, през лятото на 2013 година френските власти ни отговориха, че препоръките на двата национални института ще бъдат включени в проекта. Ще спомена две или три от тези препоръки. Става дума за да се увеличи сигурността на проекта, да се гарантира добро управление на строителната площадка и да се създаде допълнителна система за контрол, както и да се предотвратят е, всякакви емисии, свързани с миризма. На основата на отговорите, предоставени ни от френските власти, Европейската комисия излезе с становище, че е, про, проекта попада в обхвата на директивата, свързана с промишлените емисии, т.е. трябва да видим дали е, разпоредбите отговарят на тези, е, на тази директива. Второ, проекта не попада в обхвата на директивата, свързана с ОВОз. Въпреки това обаче френските власти са извършили ОВОз по силата на националното законодателство и трето, проекта не попада в обхвата на директива Совезо 2, тъй като процента на опасните е, отпадъци е твърде малък. Също, също, същевременно бяхме уведом, уведомени, че има наказателна процедура е, в е, Франция, като обжа... наказателно обжалване се се извършва в момента, като Съд от Монтрой е излезъл с решение през април 2013 година, като това решение е да се забрани е, осъществяването на проекта. Строителя е, е обжалвал това а, решение пред административния съд и до 16 юни 2014 година административният съд трябва да излезе с решение. Ако апелативния административен съд препотвърди решението, то тогава строителят ще трябва да е, предложи нов проект и да започне нова процедура. Ако обаче съда отхвърли е, решението, френски, френските, френските власти са поели ангажимента да вземат препоръките на всички е, до сега заинтересовани лица и да построят съоръжение, което да е много по-малък мащаб от е, пред, първоначално предвиденото. Благодаря. Много интересно обяснение чухме от комисията. Особено факта, че се чака решение на съдебна инстанция. Тоест, френските власти предприемат действия и определени решения ще зависят от тях. Смятам, че следва да следим какво се случва и да очакваме информация от комисията, ако има нещо ново. И когато знаем как е, се е произнесъл съдът, можем да се върнем отново към темата. Считам, че е полезно всички да бъдат информирани. Е, както се казва, тук вече има нанесени подобрения. Трябва да приветстваме тази тенденция, но петицията трябва да остане отворена. Госпожа Окен мога да ви кажа, че никак не съм доволна от това, че документа бе раздаден само на френски. Не смятам, че е справедливо. Аз също бих искала да участвам в дискусията. Okay, thank you. Nobody else? Никой друг ли не иска да се изкаже? Не, добре, тогава Оставаме петицията отворена, както бе поискано. Приключваме обсъждането и преминаваме към следващата точка. Гласуване за доклада проучвателната мисия в Галиция. Госпожа Вортман. Пет минути имаме в 6 часа. Е, ще гласуваме, можете е, да вземете думата. Госпожа Окей. Не, не, не, не може да ни нарушавате правото да обсъждаме. Госпожа Алкен, само казвам, че гласуването е в 6 часа, за да е сигурно, че тук са депутатите. А сега давам думата на госпожа Вертман. Благодаря, госпожа председател. Имам един въпрос. Председателят на парламента господин Шулц изпрати имейл днес по обед, но искам да е, попитам все пак днес ли ще гласуваме или евентуално ще отложим в духа на коментара на колегите. Did you receive the email? Ha ricevuto questa, questa email? Получихте ли този имейл от господин Шулц? Аз очаквах да, да довършите. Ами това беше първият ми въпрос. Не е ли редно да отложим гласуването? Тяна Зданока и аз сме подали изменения към препоръката и те бяха подадени, когато не знаехме, че ще има съществени промени в описателната част. Това трябва да ви поясня. Освен това, любезно ви моля да изслушате мнението, което ние сме изготвили и което е в е, което не е в съгласие с общата насока на документа. Благодаря, госпожа Зданока. Аз е, вече е, изтъкнах причините, по които не участвах в е, дебата на последното заседание, защото е, документа, който бе подаден, според мен е изготвен в нарушение на правилника. Става дума за правило 202, както е цитирано и в комисията АВКО. Така че за мен е, не е редно да има гласуване днес, независимо от това, че ние подадохме изменения. И както каза Ангелика Вертман, всъщност тези изменения бяха подадени в момент, в който ние не бяхме наясно, че ще има изменения в описателната част и че тези изменения ще бъдат направени без да се консултирате с нас и без да ни бъде дадена възможност да нанесем а, изменения, въпреки че ние представляваме е, мнозинство от три делегации – Тоест, ние имаме е, мнение, изказваме мнение несъгласие. И тук в случая мнозинството е, е в несъгласие. Вие можете да не участвате в гласуването, госпожа Окен. I'm really, I'm really shocked at the whole procedure. Мога да кажа, че съм абсолютно шокирана. От цялата тази процедура. Има си ясни правила и какво виждаме в момента? Правилата не ни защитават. Когато мнозинството иска да пренебрегва правилата, то го прави. Точно това се случва в момента. Описателната е, част не следва разпоредбите на 202 и 205 и не смятам, че е редно да се работи така. Това абсолютно уронва начина на работа на нашата комисия. Много съжалявам е, госпожа Вертман и е, госпожа Зданока излизат с позиция, която показва, че абсолютно не е приемливо да участваме в гласуването. И ако ще продължаваме, направо да спрем. Благодаря. Благодаря за това, че излагате становищата си. Имам тук документите, които сте депози... депозирали. Също благодаря на госпожа Зданока и на госпожа Вертман за това, че са писали на господин Шулц. Благодаря на господин Шулц, че изпраща писмо в подкрепа на моето решение. Почакайте малко. Е, госпожа Звънока, се известно е писмото. И то гласи, че аз съм напълно уверен, че във вашата роля на председател на комисия ще направите всичко възможно да постигнете консенсус в спазване на правилата, процедурните правила. Това е и това е моето тълкуване на правилата. Аз прочетох и становището на правната служба и на Комисията по конституционални въпроси и считам, че е, действам точно така, както очаква от мен да го направя господин Шулц. В момента сме в процедура на гласуване и не можем да продължим повече с дискусиите. И както ме призовава господин Шулц, аз ще го информирам за поема отговорността за решение, когато съществува такава противоречива ситуация на разногласия. One moment, Mrs. Mrs. Oken. Yes, sorry. On. Okay. The last one. Bueno, realmente quiero expresar mi solidaridad con Последно ви давам думата. Заповядайте. Аз разговарях с госпожа Зданока вчера и потвърждавам, че в доклада трябва да се отрази мнението на мълцинството. Госпожа Зданока говори. Аз няма да гласувам, защото считам, че се нарушават правилата на парламента. И когато действате по този начин, ще трябва да си носите последиците. Добре, но откривам гласуването. Uh, amendment 2. Who is in favor? Who is Второ изменение за против въздържали се.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 ще повторим гласуването, но да кажа на господин Яр най-напред, че тук имаме само 11 члена, а гласуват 13. Господин Яр, моля ви, нека да гласуват 11 члена. Yes, yes, yes, to Mr. Yar. So, so Two, please. Two, please. Uh, no problem. I'm checking, uh, Mrs. So only... Само проверявам, госпожо Вертман. Моля 11 члена на НП да гласуват само. Госпожа Коларска-Бобинска няма заместник. Point of order. Point of order. No, no, we have to be 12. Señor, Процедурен въпрос. ЕНП има 12 депутати. Госпожо председател, 12. Вече пет години гласуват 12 депутата. Не дайте сега да твърдите, че ЕНП има 11 депутата. Има 12. Моля ви, проверете. И ако секретарята ви каже, че ЕНП има само 11 представителя, то тогава е доста сложно. Къде отиде този един глас? Откъде на къде секретарята ще маха един глас на е НП? Yeah, okay. I think I, Забравих си картата, госпожо председател. Ще гласуваме и така. thank you. So, EPP members... И аз процедурен въпрос. All members who are going to vote registered for всички членове, които ще гласуват, трябва да са регистрирани от, от самото начало на срещата. Другите са заместници. Не е така, госпо... казва председателката. Те трябва да присъстват в момента на гласуването. Това е правилото. Хайде да гласуваме. Имаме 12 члена на НП. Поправям грешката си. Затова моля само 12 гласа да имаме. Отново гласуваме. Второто изменение. Начало на гласуването. Close the vote. Край на гласуването. So, 13 in favor, 10 against, uh, 13 за, 10 против, няма въздържали се. 10 плюс 1, значи 11 са против, няма въздържали се. Изменението се приема. Изменение трето. Who is in favor? За. Who is... Против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 последното. Аз го обявих за допустим. Ако приемете да го гласуваме на два, две части. Гласуваме първата част. За. Yes, okay. Okay. Okay. Juste pour savoir, Madame la Présidente, puisque sur ce... Госпожо председател, това изменение е разделено на две части. Нека да сме наясно какво гласуваме. От НБ предлагаме да се гласува за тази част, в която не се поставя под въпрос Ферол. Какво гласуваме сега? Това е въпросът ми. It stays on the list of votes. Пише го на списъка за гласуване. Първата част е изменение четвърто без думата ферол. Това е първата част. Окей, okay, so. Who is in favor? За. Without the word ferol. Без ферол. The, the third part. Yes. Who is against? Против. Nobody? Няма ли против? Въздържали се? Първата част се приема. And I, I think the second must not be voted. А втората няма да е гласуваме. Not rejected, but... Не, не се отхвърля. Пада. Amendment 6. Изменение 6 за против въздържали се. Нека проверим. Начало на гласуването. Close the vote. Край на гласуването. Plus this gentleman who has no card who votes in favour, so that means it's 13 to 12. And I, I did fall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 Il 12, in favor. 12 за. Да, 12 за за. Нали трябва да добавим неговия глас и 13 са против. Amendment has been rejected. Отхвърля се. Седмо изменение. Сусно изменение. Някой да е против устното изменение? Не. Кой е за? Против? Нека проверим. Нека да гласуваме по електронен път всички изменения. Така е най-добре, защото сте много. Гласуваме седмо изменение. Close the vote. 11 Край на гласуването. 11 за, 13 против, няма въздържали се. 11 плюс 1. Да, 11 плюс 1. Ама нали това казвам? 11 плюс 1 е равно на 12. 12 за, 13 против, няма въздържали се. Изменението се отхвърля withdrawn if oral amendment to amendment is accepted. We'll check that they're voting or not because it's important. Amendments 9. Девето изменение. Yes, but the, the, the phrase is ambiguous because... Изречението е двусмислено, защото се казва отпада ако устното изменение седмо се приеме. Ама то беше отхвърлено. Не, то беше прието. Не, отхвърлено. Значи не искате да оттегляте това изменение, така ли искате да го гласувате? Добре. Гласуваме осмо изменение. Close the vote. Край на гласуването. Close the vote. Край на гласуването. 11 плюс 1 за, 13 против, няма въздържали се. Изменението се отхвърля. Девето изменение, начало на гласуването. Close the Край на гласуването. 6 за. Господин Фернандес. За ли бяхте? 6 плюс 1 за, 13 против, 5 има въздържали се. Изменението се отхвърля. amendment eleven изменение, начало на гласуването. Close the vote. Край на гласуването. Adopted with... Приема се с 24 гласа за. Изменение 12. Начало на гласуването. Close the vote. Край на гласуването. Приема се. С 23 гласа за. Не, 24 за. 13 изменение. Начало на гласуването. Close the vote. No, no, no, no. No. 25. No. There is one Ah. okay. So, five in favor. 5 за, 20 против, няма въздържали се, плюс още един глас за, т.е общо. За. Изменението се отхвърля. 14-то изменение. Open the vote. Close the vote. Край на гласуването. 5 плюс 1 за, 13 против, 6 6 въздържали се, отхвърля се. 15 изменение, начало на гласуването. Close the Край на гласуването. In favor. 13 за, 12 плюс 1 против, няма въздържали се, отхвърля се. 16 13 rejected отхвърля се 13 to 13 false 13 на 13 значи се отхвърля 16 16 изменение начало на гласуването Close the vote. Край на гласуването. Against the same. 13. 13 на 13. Още веднъж. Ама вие за ли сте или против? За сте. Така ли? Значи 13 против. Against. 13 за. Отхвърля се. The same. Пак същото. 17 то изменение. Начало на гласуването. 17. one one moment, one moment. We have 13 voters. Now we have 13 voters.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 Simplemente, señora presidenta, le pediría a la secretaría que facilite las Госпожо председател, бих искал секретарята да ни помогне да а, гласуваме. Престанете да осложнявате допълнително всичко. Много ви се моля, сега аз съм взел думата. Секретарята да направи нещо, за да улесни гласуването. Amendment 18 изменение 18. Начало на гласуването. Close the vote. Край на гласуването. 5 plus 1. 5. За 11 против. Хвърля се. 19. Open the vote. Close the vote. 13 за, 12 плюс 1 против. Отхвърля се. Amendment 20. Изменение 20. Close the vote. Край на гласуването. 5 plus 5 за, 12 против, 8 въздържали се, отхвърля се. 21 го гласуваме на две части. Гласуваме първата част, начало на гласуването. Close the vote. Край на гласуването. 12 плюс 1. 12 плюс 1 за, 13 против. Отхвърля се. Втората част, начало на гласуването. Close the vote. Край на гласуването. 5 плюс 1 за, 13 против, 7 въздържали се, отхвърля се. 22 начало на гласуването. Край на гласуването. 5 плюс 1, 16 5 за, 20 против, отхвърля се. 23-то. Close the vote. Край на гласуването. 3 плюс 1 за, 20 против, 2 въздържали се, отхвърля се. 24-то, начало на гласуването. Край на гласуването. 12 за, 6 плюс 1 против, 7 въздържали се, приема се. 25-то, начало на гласуването. Край на гласуването. Пет плюс 1 за, 12 против, 9 въздържали се, отхвърля се. 26-то, начало на гласуването. Край на гласуването. Двадесет и шест, двадесет и седем за. 27. и седмо, 27. Начало на гласуването. Край на гласуването. 23 плюс 1, 24, значи са за, няма против, един въздържал се, приема се. 28. Начало на гласуването. Close the vote. Край на гласуването. 5 plus 1, 6. 6 за, 12 против, 9 въздържали се, отхвърля се. 29. то Начало на гласуването. Close the vote. Край на гласуване. 20 in favor, 3 21 за, 3 против, 2 въздържали се, приема се. Тристо. Гласуваме първата част. Close the vote. 26 за. Приема се. Гласуваме втората част. Close the vote. 12 plus 1, 13 in favor, 13 against, uh, false. Отхвърля се. 31. Close the vote. Край на гласуването. Шест за, 11 против, 9 въздържали се, отхвърля се. 32. Open the vote. Close the vote. Край на гласуването. 21 за, 6 против, Приема се. 33 Не, то пада. 34-то. Начало на гласуването. Close the vote. Край на гласуването. Всички ли гласуват? Close the vote. Край на гласуването. 5. Господин Фернандес, вие какво? 6 за, 20 против, отхвърля се. One moment, colleague. Yeah, there's only six, I guess. Yes, it's okay. We are all serious, I hope. But Secretariat is very serious, so wants to check. And... Секретарията говори сериозно, иска да проверим. И аз съм съгласна. 35. Първата част. Начало на гласуването. Close the vote. Край на гласуването. 26 за, 1 против. Приема се. Втората част. Close the vote. Начало на гласуването. False. 13 in favor, 13 against. Схвърля се. 36. Uh, Начало на гласуването. Close the vote. 20. Край на гласуването. 26 за, 1 против. Приема се. 37. Начало на гласуването. Край на гласуването. 27 за, приема се. 38 начало на гласуването. Край на гласуването. 26 за, 1 въздържал се, приема се. 39 начало на гласуването. Край на гласуването. 14 за, 13 против. Приема се. 49. 39. Не, 40. Начало на гласуването. So, Seven against 20, are false. Against. Falls, rejected. Отхвърля се. 41. Гласувайте, моля. Close the votes. Край на гласуването. 6 за, 11 против, 9 въздържали се, отхвърля се. 42. Гласувайте, ако обичате. Close. 6 in favor, 12... 6 за, 9 е, въздържали се, 12 против, отпада 44-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 6 за, 12 против, 9 въздържали се, отхвърля се 43. Край на гласуването. Четирнайсет за, 13 против, приема се. 45. Open the vote. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Край на гласуването. 14 за, 11 против, 1 въздържал се, приема се 46. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 6 за, 12 против, 8 въздържали се, отхвърля се. 47. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 5 за, 12 против, 9 въздържали се, отхвърля се. 48. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 6 за, 13 против, 8 въздържали се, отхвърля се. 49-то. Моля, гласувайте. Twenty-six in favor, one Приема се. 50-то, две части. Гласуваме първа част. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 25 за, един въздържал се. Приема се. Втора част. Моля го. Close the votes. 17, за, 8 против, 1 въздържал се. Приема се 51. Моля гласувайте. Край на гласуването. 13 in favor, 6... 13 за, 8 въздържали се, 5 против. Приема се 52. Край на гласуването. Шест за отхвърля се. 53-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 6 за, 20 против, 1 въздържал се, отхвърля се. 4. Моля, гласувайте. 21 in favor, 6 against, uh, approved. Приема се. 55-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 56 то за Двадесет за, 6 против, приема се. 57. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 6 за, 12 против, 9 въздържали се, отхвърля се. 58, моля гласувайте. Край на гласуването. 13 за, 12 против, 1 въздържал се, приема се. 60. Моля гласувайте. Край на гласуването. Шест за, 21 против, отхвърля се 61. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 6 за, 13 против, 8 въздържали се, отхвърля се. 62. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 6 за, 21 против, отхвърля се 63 отпада. Не, не отпада. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 22 за, 4 въздържали се, приема се. 64-то и 65-то. 64-то и 65-то. Identical means that 64 is identical to 65. No? Sorry. we can vote together 64 и 65 могат да се гласуват заедно. Край на гласуването. Край на гласуването. 12 за. Господин Фернандес. 13 за. А как сте гласували? 14 за, 13 против. Приема се. No, no, not since some time there's been... No, 27 with... Uh... 27 и господин Фернандес, който е, си е забравил карта. Проверихме. Цифрите съвпадат. 66. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 26 за. Approved. Приема се. От. 57, моля гласувайте. Край на гласуването. 20 за, 5 против, 6 против. Приема се. 68. не гласувайте. Край на гласуване. 21 за, 6 против. От... Приема се. 69-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 2. in favor. за, 16 против, 8 въздържали се, отхвърля се. Седемнайсет за, един против, 8 въздържали се, приема се. 71. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 14 за, 13 против. Приема се 72. Моля гласувай. Край на гласуването. 14 за. Приема се 73-то. Close the vote. Край на гласуването. 15 за, 11 против. Приема се. 74. 74. Моля, гласуйте. Моля, гласувайте. But he can, he can vote. Close the vote. Край на гласуването. 6 за, 21 против, отхвърля си. 76. то Моля, гласувайте. Край на гласуването. Favor 13 against approved 77 open 77 Close the vote 26 26 за, приема се. 78. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 6 за, 21 против, отхвърля се. 79-то. Край. 26 за, приема се 80. Клос. Край на гласуването. Двадесет и пет за един въздържал се. Приема се 81. Моля, гласувайте. Клос. Край на гласуването. 26 за. Приема се. 82. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 6 за, 13 против, 8 въздържали се, отхвърля се 83-то. Моля, гласувайте. Четирнайсет за, 13 против, приема се. 84-то. Край на гласуването. 13 за, 12 против, 1 въздържал се. Приема се. И сега гласуваме цялата проекторезолюция. Край на гласуването. 20 за, 6 против. Работният документ се приема. Благодаря на всички. Приключваме нашето заседание. Благодаря. Merry Christmas to you all. Best wishes. Buon Natale.